No, no, no, no, dob, dob, dob. La seduta è aperta. Prima del saluto al commissario ha chiesto la Подновявам заседанието. Господин Вебер иска думата уважаеми господин председател. Поисках думата, тъй като бих искал да повдигна спешен въпрос. В е, изказването си вчера Споменахте убийството на словашкият журналист. Днес в пресата излязоха нови информации, свързани с това убийство. Станахме свидетели на две убийства на журналисти в Европейския съюз през няколко месеца. Постъпваме въпроса с, по процедурата за спешни въпроси, тъй като няма да има заседание председателския съвет тази седмица. А, трябва спешно да излезем с позиция от една страна, защото словашките власти имат нужда от подкрепа, за да проведат независимо разследване на този случай. На второ място има злопо съмнения и твърдения за злоупотреби с европейски средства и именно с тези злоупотреби разследва журналиста, за което може би изтрувало е живота му. Така че аз настоявам Европейския парламент да изпрати е, спешна мис... разследваща мисия до в Словакия и да извим позиция в защита на журналистите. Honorable Булман. Господин Булман, имате думата. Я, е, Да, господин председател. Смятам, че парламента и тук се изказвам от името на политическата си група, смятам, е, че Европейският парламент е подходящото място да се разгледат е, въпроси като покушенията срещу журналисти. Смятам, че трябва задълбочено да разгледаме този въпрос. За това и бихме искали да се уверим, че след като е, събитията ни го позволяват. Тоест, след като са на лице всички факти, ще може да вземем и ние позиция. Мисията, която ни предлага господин Вебер, всъщност вече е предвидена в е, е, програмата за работа на комисията Таксе 3. Създадохме нова специална комисия, искаме тя да си върши работата и не искаме да дублираме предвидените от нея посещения. Бих искал само да припомня на господин Вебер, че бихме искали е, да е, разгледаме всички случаи на злоупотреби, всички пропуски във всяка една държава членка на Европейския съюз, независимо от е, политическата ориентация на правителството, което е на власт, независимо дали е част от политическото семейство на НЕП или на друго политическо семейство. И това би трябвало да е път, което се прилага към всички подозрения в корупция. Bene. Ruiz. Please. Thank you, President. Uh... Благодаря ви, господин председател. Държа да отбележа, че убийството на един журналист никога не бива да се превръща във въпроса на е, партийни боричкания. Това е много сериозен въпрос. This parliament. Парламентът взе много ясна позиция, когато подобно нещо се случи в Малта и трябва да положим всички усилия, за да повторим същите действия, когато покушение беше извършено в Словакия. Затова подкрепям предложението на господин Вебер, а именно да изпратим адхок мисия в Словакия и също така да се възползвам тази възможност да го сторим с мандат на председателския съвет. Не можем да чакаме още няколко седмици, докато се създаде секретариатът на новата комисия. Трябва да действаме незабавно. Журналистите трябва да имат право да работят свободно и невъзпрепятствано, дори когато разследват случаи за подозрение корупция. И Европейски парламент няма време за губене в подкрепа на този водещ принцип. Благодаря ви. Sono anch'io convinto che la libertà. Аз също съм убеден, че свободата на пресата не е въпрос за пазена марка на левицата, десницата или на центъра. Тя е, свободата на пресата е сред основните ценности на Европейския съюз, независимо от политическата принадлежност на правителството. Ето защо най-доброто решение би било да започнем с писмена процедура незабавно още днес с подкрепата на, на лидерите на политическите групи. По този начин може да вземем решение да изпратим група от депутати в Словакия. Ще видим под каква форма ще бъде тази делегация след това, за да се разследват събитията. Също как по начина по който делегация на комисията посветена на панамските досиета посети Малта. Така че ще задействам писмата процедура още днес след обед. Днес трима лица са били задържани. Става дума за трима италиански граждани, които пребивават в Словакия. Сега вече трябва да установим какво точно се е случило, да разберем кой бил извършителят на това убийство, както го направихме в случая с Дафне. Не можем е, да получаваме останалите преди да сме си е, управили собствената къща. Така че, пак повтарям, ще задействам възможно най-бързо писмената процедура и е, всяка политическа група може да изкаже участието, подкрепата си за тази инициатива и възможно най-бързо ще, изпра... бързо ще изпратим е, делегация в Словакия, госпожа Мусолини. Изказвам се от името на Алберто Чирио, по въпроса за покушението на словашкият журналист. Господин Вебер предложи да се изпрати комисия, която да разследва злоупотребите с европейски средства. Припомням ви обаче, че има опасност а, някои служители да бъдат съкратени заради преместването на производство на съответното италианско дружество към Словакия, което ще е злоупотреба. Господин председател, да, действително заех се с този въпрос лично вчера, заедно с а, председателят на региона на Пимонте се срещнахме с изпълнителният комитет на съответното дружество. Тоест, мобилизирахме се, да, за да намерим някакво конкретно решение. Напълно подкрепям профсъюзните организации, президента на региона и останалите заинтересували се от този въпрос. Имате думата. Uh, господин председател, говорите за читане на правовата държава, хората на закона на държавите членки и случай на покушение с а, журналиста. И а, тъй като ни чак а, а, изказване на комисарят на съвета на Европа за правата на човека, нека да си спомним и покушението срещу ирландския журналист Пат Кохан. Имаше връзка Патвинакън имаше доказана връзка на британските власти в това покушение. Госпожа Тоя има думата. Сапямо и апрециямо. Разбираме какво сте направили вчера, господин председател. Действително, е, говорим за много труден случай. Италянското правителство полага усилия в същата насока. Иск искаме, изискваме от мултонационалните е, компании да проявяват е, поне минимално усещане за корпоративна социална отговорност. Какво правите те в е, момента? Ами, си просто затварят своите производствени мощности в една държава членка, за да отворят в друга. Свършваме си работата ние в комисията по бюджетен контрол, а сега въпросът е как ще се гарантира надлежен контрол в най-слабите, най-слабо развитите региони в Европейския съюз. Именно те получават най-много средства от европейските фондове, но дали това всъщност не насърчава социалният дъмпик? Нека да направим много добър анализ на това, каквото се е случило с това конкретно дружество и а, дали има злоупотреба с европейски средства или не. Роле Гомеш! Госпожа Гомеш, господин председател, има честа да ръководя мисията в, Мо, в Малта и искам да потвърдя, че ни чака още доста работа. Все още очакваме отговор на председателския съвет, но смятаме, че работата трябва да се свърши в рамките на комисията либо и новата комисия, която ще бъде създадена, както като наследник на специалната ракетна комисия за панамските досиета. Но искам да се възползвам от тази възможност, за да ви помоля да разгледате заедно с върховния представител Могерини положението в Етиопия. В момента там има ужасяващи репресии. Мисля, председателя подаде оставка, введе се отново военното положение, а изявлението на Европейския съюз беше чисто и просто срам за нас предвид изявлението на САЩ по отношение на повторното въвеждане на извънредното положение. Така че, моля ви, нека Европейския съюз да излезе с позиция, която да се основава на нашите ценности и да отговаря на принципите на демокрация, на приобщаваща демокрация, която трябва да бъде основ, основният принцип на управление в Етиопия и пълно зачитане на правата на човека председателят. Вижте, няма да започваме с дебата за правата на човека. Имаше искания за е, изказвания, но знаете, че сред нас има гост. Господин Харм, за какво става дума? Ask you, Mr. President, to now come... Господин председател, моля ви да се върнете към дневния ред. Very well to listen to Mr. Mut... Защото точно по темата, която обсъждаме, мисля, че би било прекрасно да чуем какво има да ни каже господин Муижниекс. Да, именно това и аз се опитвам да направя. Но убийството на словашкия журналист действително е много сериозен въпрос. Поканихме господин комисар на света на Европа по правата на човека Нилс Муижниекс и предполагам, че той също си дава сметка за това колко сериозен е проблема и между другото му благодаря за проявеното търпение. Все пак обсъждаме теми свързани с правата на човека. И така приветствам го с добре дошъл в Европейския парламент господин Моизнекс е комисар по правата на човека на съвета на Европа. И заедно за съвета на Европа настояваме за зачитане на основните човешки права и демокрацията. Поели сме ангажимент да се борим срещу насилието